Колеги, очаква ни много натоварен дневен ред. Затова ще помоля онези, които са в залата, да заемат местата си. Заседанието се предава на живо по интернет. Първа точка – приемане на дневния ред. Има ли предложения за промени в дневния ред? Надяваме се, че ще можем да променим последователността на двете последни точки от дневния ред. Ако няма забележки по дневния ред, ще премина към втора точка съобщение на председателя. Имам само две-три кратки съобщения. Както знаете, се проведе неформално заседание на министрите по кохезионната политика пред няколко дни в Лиеж. Там вниманието беше насочено към бъдещата политика във връзка с стратегията 2020, реформата на политиката. Беше отделено и внимание на условията заложени в политиката на сближаване. Моите изказвания, изказвания са ви раздадени. Също така, бе, веднага след заседанието ви изпратихме заключенията. Мисля, че те отразяват добре становищата, които са пред нас – и си заслужава да бъдат прочетени. Второто, което искам да кажа, е свързано с заседанието на координаторите, което проведахме в Страсбург на 24 ноември. Това беше важно заседание, на което решихме да дадем полити... допълнителни точки на политическите групи. Координаторите решиха да дадат на всеки член на Комисията по регионално развитие по две допълнителни точки. Споразумението получи подкрепата на ЕНП, социалистите, АОД. Срещу предложението бяха колегите от общата, от Обединената европейска левица и зелените. Зелените изразиха резерви по решението и казаха, че според тях това е промяна в правилото ДОНТ. Продължаваме да проучваме въпроса, но повечето смятат, е, че това не е така. На 13 ноември проведахме заседание, където беше повдигнат въпрос от е, господин Ван Нисторой за за това как прилагаме решение 52 във връзка с ромите. Въпросът е изяснен от секретарията. Надявам се, че няма да има повече обърквания. Обсъдихме също така въпроса за разпределението на становищата и докладите, особено по реформата на ОСП съобщението на Европейската комисия. Това становище беше разпределено на ЕНП. Обсъдихме накратко и това, което ни предстои е, за законодателния пакет след 2013 година ще зададем два конкретни въпроса на господин Хан – първо необходимостта от отделен регламент за Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие. Освен това ще го попитаме за необходимостта от обща стратегическа рамка от страна на съвета и парламента. Следваща точка в дневния ред беше решение или препоръка на координаторите във връзка с заседанието на националните парламенти до година. Искаме това заседание да се проведе и се споразумяхме то да бъде организирано от, коми... от нашата комисия. Сега очакваме координаторите да вземат решение за мястото и времето. Също така бихме искали до година да се проведат мини изслушвания. Първото равенството между половете в кохезионната политика, регионалната политика извън Европейския съюз – и на трето място сътрудничеството по външните граници с съседните страни, финансовите инструменти. Така че изслушването за европейската политика на съседство и политиката спрямо страните кандидатки, ролята на политиката на сближаване и всички въпроси, свързани с тях. Тези мини слушания ще бъдат проведени до година. Също така проведахме дискусия по външните проучвания за 2011 година. Постигна се споразумение да се поиска проучване в рамките на рамковото проучване и именно макроекономическите функции в политиката сближаване, за да се разбере, разберат по-добре правните основания, както и економическите последствия. Всъщност това е, което обсъдихме. Това са въпросите, по които постигнахме съгласие. Това, са, това бяха съобщенията на председателя. Ако няма въпроси и коментари, ще а, преминем към а, разговора с, с размяната на мнение с комисаря. Добре дошъл, господин Хан. Ще поговорим по доклада за сближаване, след това е, ще е, обсъдим и Дунавската стратегия. Е, драги колеги, ще ви помоля да бъдете максимално стегнати в своите въпроси и изказвания, за да имаме време за дискусия по Дунавската стратегия. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Имахме възможността непосредствено след взимането на решение в комисията да разговаряме за доклада, по доклада за сближаване и най-вече по заключенията и да проведем дискусия. Мисля, че е важно онова, което се случи през последните седмици по този въпрос. Данута Хюбнер вече докладва а, за неформалния съвет на министрите, където а, докладът за а, сближаването и заключенията бяха предмет на дискусия. Междувременно аз имах възможност в а, комисията Кокоби да докладвам подробно е да бъде изслушан за процедурата за освобождаване от отговорност за 2009 година, като продължаваше да бъде важен и актуален въпросът в тази връзка, защото като цяло ние имахме възможност да покажем едно много добро развитие в областта на финансовия контрол – и тук трябва да благодаря на Данута Хюбнер като бивш комисар и на цялата служба, но и на целия регион в областта на споделения менеджмент, който се ангажира в голяма степен. Това обаче не е основание да се облегнем доволни и да си кажем нещата функционират прекрасно и стандартът вече е въведен. Аз се надявам през 2000. Е, онова, което заложихме през 2009 година да продължи през 2010 и тук трябва да подчертая и ще ви моля да предадете това, че 2009 година що се отнася до извадката, която се а, е, правеше от сметната палата, не е просто въпрос на късмет. 15 страни бяха проверени, общо 180 проекта и имаше а, страни между тези, които са известни с това, че постоянно имаме проблеми а, с одита а, там. Там сме въвели съответните мерки, като наблюдение на риска и така нататък. И мисля, че в това отношение а, се вижда а, ефектът. И в този кръг е важно да се отбележи, че инструментът, прият от парламента, е, е на разположение, а именно възможността за прекъсване на плащанията, временно прекратяване – това е, е една възможност, е, която се осъществява от Генерална дирекция Реджио и това е инструмент, който се е наложил. Вие знаете, че първата мярка, която имаме е временно прекъсване на плащанията и ако това не доведе до задоволителен резултат, е на лице възможността, е, тъй като това временно прекъсване може да продължи максимум 6 месеца, след това е необходимо държавата да подаде молба към комисията – и комисията може да се изкаже в полза на окончателно прекратяване на плащанията. Седем такива имахме миналата година, 53 временни а, прекъсвания на плащанията. Доколкото съм наясно, 60 от тях продължават като средната продължителност на тези, на тези временни спирания около 3 месеца и на този етап нямаме суспендирания на плащанията в смисъла на втората мярка, която може да е неограничена във времето. Което означава, че през следващия програмния, през през следващия програмен а, финансов период трябва усилено да се обърнем към темата за ориентираност към резултата, ефективност на политиката. А, стратегията с 2020 следва да бъде база за нас и мисля, че точно тази а, стратегия с 2020 доказва, че ние се нуждаем от регионална политика, която следва да обхваща всички региони. Разбира се, регионалната политика продължава да има за задача да намали е, противоречията, несъответствията в економическото равнище и в економическата сила на отделните страни, но втората мярка е да се прилага европейска политика в регионите, така че да се гарантира, че европейските цели от стратегията Европа 2020 се прилагат. Защото как да се осъществи борбата с бедността? Ако не прилагаме тази мярка във всички региони, как да се увеличи процентът на хората с висше образование, ако не прилагаме тези мерки във всички региони? Как да увеличим заетостта, ако не правим това повсеместно? как да се увеличи делът на възобновяеми енергоисточници, ако не налагаме съответните мерки във всички региони, което означава, че и процентът на научните изследвания трябва да се увеличи навсякъде, така че да постигнем 3% обща европейска квота в това отношение. Тоест една успешна политика – може да е на лице, респективно прилагане на стратегията, ако това се осъществява на равнище региони и регионалната политика е в състояние да осъществи това. На второ място, и това някак си не пролича в достатъчна степен в наблюденията, е, идеята, че трябва да започнем веднага, още сега, с осъществяване на стратегията Европа 2020, с текущия бюджет – Иначе, ако чакаме до 2014 година, мисля, че ще загубим доста време, а има симулативни а, изчислителни модели от колегата Левандовски, че а, вложените, похарчените средства от регионалния фонд обслужват в доста висок процент целите на стратегия 2020. По време на текущия период имаме още 3 години, които следва да използваме и е необходимо да започнем с съответните мерки. Проведе се една критична дискусия в Лиеж за предложението за условността. Понятието кондиционалност или условност не допадна на много хора, но всички ние в този кръг сме на едно мнение, че целта се състои в това в началото на един програмен период, чрез договарянето на условия, които трябва да бъдат изпълнени, да дадем своя принос за по-бързо и устойчиво и ефективно осъществяване на проекти в регионите. Всеки тук в залата, мисля, се сеща за практически примери за забавения при въвеждането или провеждане или осъществяването на проекти и в повечето случаи не става дума за липса на пари, а проблеми с капацитет, липса на опит, на знания, неналичност на понякога на адекватни законови разпоредби, неприлагане или неефективно транспониране на европейски разпоредби в националното законодателство – това са известни на всички ни обстоятелства и е, точно по този начин а, е, ние а, е, представихме своята аргументация и получихме разбиране от министрите и те ни подкрепиха, че това е нещо, което ще им помага и тях на място, ако а, нещата а, се прилагат по регионите така че да успеем и с европейските програми. Имаше дискусии за резервите, които са свързани с а, постигането на резултата. И реакцията беше да не се извършва а, реалокация на средства на европейско равнище, а на национално. Тоест, системата е а, така едно възнаграждение на вътрешно национално равнище. В момента се говори за около 2% от бюджета. Тази сума след това следва в рамките на една междинна оценка на онези региони, които в рамките на договора за партньорство са надхвърлили а, в изпълнението целите. Какво имам предвид? Постоянно има притеснения, а, независимо дали те са обосновани или не, но а, се прави формулировката, че а, из, резерва за изпълнение а, може да се ползва от тези региони, които надхвърлят европейските цели. Това е погрешно. Европейските цели са общи цели, които представляват една средна стойност. За да се постигнат тези цели е необходимо всички региони да участват. Нека вземем примера с възобновяемите енергоисточници. Ние имаме вече региони, които са изпълнили 20%. Би било погрешно, ако допуснем тези региони да се отпуснат и да кажат, ние вече си направихме своите 20%, нека другите направят нещо. Напротив, тези, които са постигнали най-високите цели, трябва да си поставят за себе си нови адекватни цели, например 40%. И ако се окаже при една междинна оценка, че те са постигнали не 40, а 45%, това е примерно един регион, който е кандидат за такава допълнителна подкрепа. Същевременно обаче, ако имаме регион, който има 0%, и си поставя за цел да постигне 10%, т.е. половината от е, средната европейска стоеност от 20%, но за този регион това е висока стойност и ако този регион постигне 11, 12 или 13%, този регион също е кандидат за този резерв за резултатност. Но в това отношение е необходимо, е, са необходими допълнителни пояснения и осведомяване на обществеността. Няколко думи по темата за бюджета. Знам, че в този кръг аз имам много съюзници а и в парламента като цяло, моето усещане е, че възоснова на общите ни успехи през последните месеци, които се отразиха в междинния доклад за бюджета, в доклада за сближаването, регионалната политика отново се върна в комисията, в парламента и отново някакси цари усещането, че от бюджетна гледна точка всичко е изяснено. Това обаче далеч не е така, защото на първо място от съществено значение е въпросът как ще изглежда цялостният бюджет. Това също ще бъде тема на дискусии и как в рамките на този а, цялостен бюджет ще бъде регионално-политическия дял? Как ще изглежда той? Така че аз а, ви предупреждавам, че не бива да допускаме а, успокояване и отпускане а, и гласове всичко е постигнато. Моля всички участници и а, заинтересовани страни да, да останат будни, и да продължат да дават своя принос. Така че и в бъдеще в абсолютни цифри да имаме един разумен бюджет, който да е горе-долу в размера на настоящия. По този начин ще сме в състояние да обслужваме различни проекти. Искам да използвам възможността да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които чрез свои доклади и други различни документи продължават да следят темата и да се грижат за съответното осведомяване на обществеността. Що се отнася до бюджета, има, продължават дискусиите за продължителността на финансовия период. Някои говорят за 5 години, Същевременно обаче е, трябва да се разбира, че регионалната политика със своята дългосрочност се нуждае от 7 години и аз си мисля, че от наша гледна точка или поне от моя гледна точка 7 е, години е една разумна долна граница. Има и предложението на Барозо 5 плюс 5, но аз си мисля, че само 5 години от гледна точка на регионалната политика – не е разумен период, защото няма да осъществим всички фази на своята политика. За следващата година ни очаква този широк, всеобхватен консултационен процес. Форума, кохезионния форум, който ще започне края на януари, ще продължи през февруари. Там ще бъдат обработени, дискутирани различни точки. Ще има още един доклад и който в крайна сметка ще бъде основа за нашата дейност през средата на годината и това ще бъде едновременно с предложението за бъдещия финансов период – който някъде към края на годината искаме да представим общата стратегическа рамка на различните фондове, фонда за земеделие, рибарство и фамилията на структурните фондове, за да сундираме мнения за общи възможности, така че да постигнем а, едно, една по-добра резултатност, едно подобрено изпълнение. Това са основните неща, на които исках да обърна внимание. В миналото участие в отделните парламентарни групи ние дискутирахме различни аспекти. Както винаги, аз съм, продължавам да съм много отворен по всички въпроси. Онова, което казах сега тук е отражение на дискусиите, които се състояха след взимането на решения преди месец и които а, бяха отворени като теми в политическата дискусия. Благодаря ви много, господин комисар. Бих искала да дам думата на Ниснерой и след това Констанца. Моля, колеги, бъдете максимално кратки, тъй като времето ни е силно ограничено. Исламбер. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да получа отговор на три въпроса. Като се има предвид напредъка в нашата работа, искам да попитам дали господин комисаря може да ни даде повече яснота относно регламентите, които можем да очакваме. Ясно е, че ще става въпрос за един общ регламент, но има очакване, че ще има конкретни отделни регламенти за кохезионните фондове и за европейските фондове за регионално развитие. Така че за нашата дейност в предстоящата година е от голямо значение да знаем каква законодателна дейност се предвижда и се очаква да се извърши. Някои хора казват, че нещата ще бъдат предприемани по различен начин в бъдеще. В смисъл, че ще има различни регламенти, които ще бъдат в един пакет. Но за нас е важно да знаем точно какво се предвижда, за да можем да постигаме нужните съгласия в политическите групи. Това е първото нещо. Второ, искам да подчертая факта, че когато чета страница 18 от вашето обобщение, вие поставяте много силно ударение върху приноса, който трябва да дадат националните държави в разработването на различни договори, партньорски споразумения и особено в случаите, когато има съвместно финансиране от европейските фондове и национално финансиране. Не знам, не съм убеден, че има достатъчно и ясно очертана роля, която да играят градовете и регионите. В нашата комисия ние сме говорили за териториален пакт, който да се подпише с всяка отделна държава. И в този ред на мисли трябва да си припомним и пионерските инициативи, които задейства комисията, флагшип проектите. Трябва да сме наясно точно какви ангажименти е поема всяка отделна държава членка и как точно реално ще се осъществява управлението на а, различните нива. Т.е. трябва да се включат и регионалното равнище, и местното равнище. Така че моля да ни дадете по възможност повече информация, дали предвиждате да сключите такива териториални пактове преди да започнете изпълнението. Относно въпроса за броя на годините за срока 7 години или 5 години, има много проекти, които са структурни и а, поради тази си а, характеристика се нуждаят от по-дълъг срок, например 10 години. Така че се чудя дали няма да може да се направи система 5 плюс 5 години с а, специално а, предвиждане за. А, структурни проекти, изграждане на научно-изследователски съоръжения и материални бази. Има неща, например, последното, което казах, които не могат да се променят на всеки 5 години. Това са моите въпроси към вас. Определено смятам, че вие вършите една чудесна работа. Констанце Крейл, благодаря Дънута. Мога да се присъединя към казаното от Ламберт – Искам да започна с продължителността на финансовия период. Имах удоволствието да бъда в комисията Шуев в понеделник и да чуя дебата по темата. Усещането ми беше, че ставаше дума най-вече за това да се синхронизира мандатът на парламента с финансовия период и много малко се дискутираше по отношение на разумността на продължителността на периода. Защото все пак аз се питам как ще се планират две трети от бюджета за 5 или за 7 години, а останалата част от бюджета за 5 години, защото има политики, за които е необходим по-дълъг програмен период, като нашата политика, политиката в областта на земеделието. При нас достигнаха слухове, че комисията иска да направи един а, регламент за регионалната политика и политиката на сближаване. Според нас е трудно това ще бъде трудно и затова сме доста против това, но може би господин комисарят може да ни каже няколко думи по въпроса. Имам въпрос също във връзка с условността. Касае държавите членки. Хората разбират най-различни неща под този термин. Аз лично се интересувам дали действително с държавите членки ще се договаря за кои приоритети парите следва да се харчат в съответната държава и какво право на участие при взимането на решение ще има Европейския парламент, на регионално, национално и така нататък ниво, защото с този инструмент бихме могли да направляваме а, економическата политика. Ако може няколко думи по въпроса да кажете. Мулцумес, на прешединта. И мулцумес... Госпожа Ламанеско. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа благодарност на господин комисария за неговото изложение – Прочетох документа с изключително голямо внимание и имам няколко въпроса. Говорейки за условността и мерките, които съществуват в момента, както казвате и вие, тези мерки са доказали своята стойност и полезност и би трябвало да ги продължим. Обаче в документа видях, че някои мерки във връзка с условността а, са били въведени, без обаче да са непременно в пряка връзка с кохезионната политика. Някои от тях имат общо с а, пакта за стабилност, други с държавния дефицит и така нататък, поради неизвършването на реформи. В такива случаи държавите членки трябва да бъдат а, санкционирани именно чрез а, временно прекратяване на плащанията от Кохезионния фонд. С други думи, ние използваме политиката за регионално развитие или за сближаване е, като средство за контрол върху държавите членки. И това нещо ми се струва, че е точно противоположно на нещата, които сме казвали при предишни срещи, защото вместо да се оказва помощ на държавите членки да получават паричните средства, това, което реално става, е точно обратното. Те биват санкционирани за грешки, които са направени от техните правителства. Спомням си, когато господин Левандовски каза, че не смята, че тази идея е правилна и че трябва региона да бъде наказван за грешки, които са направени от националните правителства в този регион. Съгласна съм, че държавите трябва да спазват ангажимента си да управляват както трябва дадените им средства, но смятам също, че е необходимо да направим необходимото, защото финансовите инструменти да се използват за подходящите, за правилните цели. Декларацията за гарантиране на качеството има връзка с изпълнението и трябва да се изготвя от независим аудитор. Господин комисарят каза, че ако политиката на комисията не се изпълнява както трябва, ще се замразяват отделните а, сметки. Не знам как това ще изглежда в различните а, сфери. В селското стопанство ми е по-ясно, но в областта на политиката на сближаваме им, имаме малко по-сериозни проблеми. Не става въпрос само за прекалено голяма бюрокрация или прекалено голям обем доклади, които трябва да се представят. Многократно сме казвали, че е необходимо опростяване и трябва да има една единствена процедура за одит. Тоест, трябва в крайна сметка да решим какво точно искаме, за да не си противоречим. Да видим какви точно цели желаем да бъдат постигнати и какви да са подходящите мерки за постигането на тези цели. Още нещо искам да споделя във връзка с резерва за резултатност, който цели да насърчи държавите членки да се справят по-добре – това, което е написано в текста, като че ли не дава достатъчно ясна представа. Тоест, нужна ни е една много ясна и конкретна оценка на прилагането на тези инструменти, каква е тяхната полезност, какъв ще е дългосрочният ефект от съответните мерки, доколко те ще са ефективни. Защото, може би по този начин, ще успеем да избегнем отрицателния ефект на доминото от а, разходването на тези средства. И нека да не създаваме излишни главоболия на ръководителите на проекти. Нужно е да има разписани много конкретни специфични мерки от комисията в тази насок. Мисля, че е правилно, че трябва да се прехвърли отговорност върху регионите, но нека да споделя още веднъж впечатлението си, че имаме много добро сътрудничество с господин комисаря но нека да помолим за едни много конкретни предложения от страна на комисията във връзка с конкретните мерки. Елизабет Шрадер. Благодаря много. Благодаря господин Хан за някои разяснения по някои точки. Предложението го намираме в петия доклад за сближаване, но има много въпроси, които не получават отговор. Един а, централен въпрос е, по който вие коментирахте. Вие казахте, че искате да създадете възможност за всички региони а, опции за насърчаване, така че да получат, да постигнат целите ЕСА 2020. Как искате да постигнете това, след като парите, с които ще разполагате, ще бъдат по-малко, отколкото по-настоящем? Как е, възнамерявате да изпълните целта на е, и разпоредбата на новия договор, в който е записано, че особено е, новите региони ще бъдат в фокуса на вниманието? Хубаво е конкретно да ни кажете как ще излежат нещата, а не да се обещават неща, които няма да се изпълнят. Втората точка касае договора за развитие. Така както аз разбрах, а, чух и изказвания от вашата генерална дирекция Регио. Става дума за един договор за развитие, който трябва да а, направи задължителни националните стратегически планове. Означава ли това, че се предпочита най-високото националното, най-високото национално равнище в държавите членки и идеята за Европа на регионите в този смисъл избледнява. И всъщност няма ли да се превърнат нещата в ни договори, двустранни договори на най-високо равнище между два партньора, между Европейския съюз и държавите членки? Има много критики по този договор, въпреки че аз съм на мнение, че е добър инструмент от европейско а, ниво а, от държавите членки да се изисква по-голяма отговорност. Но, от друга страна, идеята за Европа на регионите, регионалното равнище избледнява, има риск да не се осъществи. И тъй като вие до сега бяхте много мъглев във вашите изказвания, ще ви помоля да ни кажете нещо конкретно. Дякую за слово, пани председкиня. Я бих се едно... Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към изказалите се преди мен а, и искам да, и аз да подчертая много важната роля на съвместното вземане на решения, обсъждането на бъдещите цели и също така как да се коригират направените в миналото грешки. Така че нужно е да имаме много ясен анализ, да идентифицираме отделните грешки. Лично аз се интересувам. English. молим да има превод на немски. И така, ще повторя. Лично аз смятам, че е много важно във връзка с сътрудничеството на всички равнища, то да се базира върху подход партньорство. Това е много важно за гарантиране на успеха, на ефективни резултати – и трябва да се отчита при изготвянето на новите програми и отчитане на новите предизвикателства. Важно е също да се направи подходящия анализ, да се погледне назад и да се проследят абсолютно всички грешки, които са били допускани. Бих искал да изкажа похвала за работата на господин комисаря и конкретно в областта на сътрудничеството между градските райони това сътрудничество понякога е и между малки селца и градовете или селските райони и градските райони. Тези райони трябва да си сътрудничат. И бих искал да попитам как комисията ще гарантира сътрудничеството на множество равнища за напред. Моля господин комисаря да отговори на заседнатите въпроси. Ще се опитам да отговоря на различни въпроси, които бяха зададени от координаторите и да дам един общ отговор на тези различни въпроси. По целия въпрос за участието при взимане на решение, аз се опитвам в рамките на много мероприятия които посещавам в държавите членки, в регионите, да създам съзнание за това, че естествено, особено преговорите по програмите са не просто нещо, което се осъществява между комисията и а, държавите членки, а, а да бъдат ангажирани и регионите и локалното равнище, защото по време на мероприятия аз установявам, че локалното ниво се оплаква, че всичко се осъществява и остава на регионално ниво. Тоест, ние имаме много филтри, на които програмите могат да бъдат задържани и да не отидат по-надолу. И е, е необходимо наистина в рамките на е, многопластовото управление да обвържем а, и да включим всички, защото а, всички имат право на участие при взимане на решението. Същевременно обаче ние не можем а, да надскочим конституционалните рамкови условия. Единственото, което мога да, направя, да правя постоянно е заедно с а, подопечната ми служба да обръщам внимание на това, да подчертавам необходимостта от ангажиране по възможност на всички равнища. Договорът за партньорство и инвестиции, разбира се, следва да бъде сключен в съответствие с конституционалните особености трябва да бъдат идентифицирани и съответните партньори. И в тази връзка вече имаше дискусия и с Федералната република, защото федералните провинции, лендерите имат много е, важна роля. И аз предполагам, че е, при е, такава е, структура на държавата е необходимо да има национален договор, който да се отнася до а, националните правомощия. Ние имаме, например, национална оперативна транспортна програма в Германия, но в областите, където се сключват договори с федералните провинции, този партньорски договор да се сключва а, именно с тях, защото там ще се осъществяват програмите. Все още нямаме окончателно мнение. Но до толкова, доколкото можем да констатираме по-настоящем, е необходимо да подхождаме според спецификите на съответната страна, що се отнася до формалната страна, що се отнася до материалната страна, до съдържанието. Ние ще се опитаме да гарантираме при разговорите, при преговорите по възможност всички нива да участват. И тук искам да използвам възможността да направя реклама за това участието при взимането на решение да не приключва на ниво региони, а да се ангажира и по-низкото местно ниво, ако искаме да постигнем всеобхватен ефект. Що се отнася до правилата? Доколко те е, са унифицирани? По принцип, ние имаме интерес да имаме а, колкото се може по-единни правила. И особено това все още е предмет на дискусия между Европейския социален а, фонд и а, ЕДФ, Европейския фонд за развитие. Така че в крайна сметка да има някои специфични а, конкретни правила за двата фонда, но от друга страна, да не започваме от самото начало с създаване на абсолютно различни правила за двата фонда. Т.е. целта е да имаме общ подход. Що се отнася до кохезионната политика, трябва да видим, защото има хора, които не без право казват, че Кохезионния фонд има ограничена а, възможност за финансиране. Много често в регионите финансирането се осъществява от различни източници. Но това, което чувам като изисквания, е молбата за колкото се може по-голямо унифициране и хармонизация. Логично е обаче, че трябва да се съобразяваме с някои специфични моменти. Що се отнася до кондиционалността, Връщам се на темата. Трябва да проявите разбиране, че тук ние имаме дискусия, която надхвърля кръга на регионалната политика. Въпросът е как да подхождаме към държави членки, които са против или които нарушават определени договорености, като пакта за растеж и стабилност и така нататък. Самият аз съм оптимист и е, смятам, че това е въпрос на академична дискусия, защото дори у нези държави членки, които трайно са нарушавали тези правила, е, сега се опитват, полагат големи усилия да е, преодолеят грешките. В миналото имаше дискусия за възможностите за санкции – и е, имаше юристи, които установиха, че още днес в правилата за Кохезионния фонд има параграф, който би бил подходящ е, да е, съгласно който да се налагат санкции под формата на спирания на плащанията, а, и съответно отпускане. Много колеги установиха, че този параграф изобщо не се използва, защото а, 15 а, държави изобщо не са засегнати от а, тази разпоредба. Същевременно се констатира, че когато се налага да се налагат санкции, следва да се а, използва целия европейски бюджет отпуснат за дадена държава. Въпреки, че има а, различна оценка а, за отделните държави, но се налага да в заключителния доклад да включим тази формулировка но продължава да е в сила правилото за целия европейски бюджет за дадена държава. Аз никога не съм крил, че според мен парите от структурните фондове следва да се използват най-вече в трудни времена за оживяване, за съживяване на економиката и смятам това за продуктивен подход – И именно това беше а, точката, по която в Лиеш на неформалния съвет на министрите имаше много подробна дискусия, като основната мелодия в изказванията беше, че макроекономически а, условия са нежелателни или не са приемливи. Присъстващите министри на тази среща казаха, че те биха приели условия, които се отнасят до политиката на сближаване. Честно казано, според мен това също е най-важното, ако имаме съвместен интерес да реализираме проектите. Що се отнася до одитите, аз многократно вече на различни, по различни поводи съм казвал, че е необходимо да се види, че държавите членки използват различни одити. Отчасти те са принудени да правят това. Що се отнася до системите, има неща, които могат наистина да се опростят и хармонизират, но има специфични законодателства а, в държавите членки, които а, се прилагат в тази област. Що се отнася до финансовото измерение, госпожо Шойтър, аз винаги съм казвал, че ние се нуждаем от разумен бюджет, а според мен разумен е бюджет, който е приблизително, приблизително съответства на размера на настоящия. Никога не съм крил, че ако следващия бюджет значително се различава в абсолютни цифри от настоящия, нещата просто няма да функционират, защото ние имаме конкурентни региони по-настоящем, които поради мащаба си, т.е. поради това, че те са сравнително малки, що се отнася до населението си, не получават много пари. И е, често се оказва, че административните разходи за програмата са много по-големи, отколкото разходите, които могат да бъдат отпуснати за проекти. Не мога да ви кажа къде е долната граница, но това е причината, поради която аз обичам абсолютните цифри в бюджета, а не е, определени проценти, които се измерват по дадени показатели. Мисля си, че съотношението между конкурентните региони и регионите на сближаване, които имаме по-настоящем, от 1 до 10, и в бъдеще ще се запазят. И искам да използвам веднага възможността тук да ви кажа, и особено да се обърна към парламентаристите от а, държавите бенефициенти, че според мен, ако се стигне до един а, намален бюджет, би възникнала ситуация, в която а, парите от регионалните фондове ще отиват само в а, районите на сближаване, а заможните държави няма да получават нищо. Имаме държави, които са нетни плътци, като Германия, например, и там има а, съвсем ясно решение, че за бъдеще а, следва да има средства и за регионите там. Тоест, ако се стигне до, една, до едно намаляване на фонда като цяло, трябва да се погрижим за пропорционално разпределение на средствата, което естествено ще засегне бенефициентите. Би било погрешно да се смята, че а, в бъдеще няма да се отпуска финансиране за конкурентните региони. Това няма да функционира, включително и от гледна точка целите на стратегията Европа 2020. Ние имаме 84 региона, които са конвергентни региони, региони на сближаване и ние предполагаме, че в следващия програмен период ще имаме под 70 подобни региона. В момента 150, горе-долу 155 милиона а, души живеят в такива региони на конвергенция и ако цифрите се развият в посоката, която ние а, предполагаме, в през следващия програмен период в такива региони ще живеят само 120 милиона, което е гаранция за успех на политиката в дългосрочен аспект и важното е да бъдат освободени средства, които могат да бъдат използвани на други места, така че като цяло да са на лице възможности при един разумен бюджет във всички региони да бъдат захранени с средства. Вие зададахте въпроса също за а, връзката с а, резултатността, с постигнатото. А, цифрите изразени в проценти, абсолютните числа. Мисля, че трябва да има дискусия през следващите месеци. Първо, дали този проект наистина а, изпълнява това, което желаем от него и на второ място трябва да проведем дискусия за това как да се пренасочват средства, как да се осъществява реалокацията. Според мен това трябва да се осъществява на европейско равнище и и да се отпускат средства на онези региони, в които има надпропорционално изпълнение на целите. Тоест, прекалено рано е сега да дам отговор. Колеги, остават ни 10 минути, 11 души, които са се записали за изказване. Комисията иска да ни представи стратегията за Дунавския район. Стратегията току-що подготвена и така. При 10 минути, 10 оратори просто не може да стане. Предложението ми, заповядайте, Ламбер. Процедурен въпрос. С комисария проведахме кратка размяна на мнение по петия доклад за сближаването и аз смятам, че е задължително през януари да предвидим нов момент. Аз чух отговор, но това не са отговорите, които ми вършат работа в политиката. Мен ми трябва по-конкретна информация за подготовката на рекламента Аз не получих такъв отговор. Благодаря за отговорите, но не, не получих конкретен, конкретен отговор и аз искам през януари да се предвиди а, ново заседание, за да се навлезе в дълбочина. Да, аз продължи, аз точно това смятах да предложа да продължим дебата и комисаря предложи да дойде през януари. И аз мисля, че ако дадем на пет души а, е, думата, а, е, ще се справим, но не повече от минута. И другите, следващите колеги, оставащите пет колеги, а, е, ще получа думата през а, януари. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда пределно кратка. Ще изложа накратко въпросите си, но преди това една предварителна информация по отношение на структурните фондове. Те се определят на местно ниво. Ето защо е необходима стратегия за развитие за човешкия и физическия капитал – Смятате ли, че освен БВП ще използвате и други индикатори или критерии за оценка на нивото на развитие? Втори въпрос. Вие говорите за региони, в които нивото на населението е ниско – в доклада комисията спомена предизвикателството, свързано с застаряващото население. Какви мерки предвижда комисията в рамките на бъдещата политика на сближаване, за да се справи с проблема за гъстота, ниската гъстота на население, застаряващо население? Последния въпрос – Парламентът смята, че в бъдеще средствата трябва да бъдат насочвани към изпълнение на целите за конвергенция. В доклада се говори за средна категория региони, които да заместят преходната система. Може ли комисарият да ни каже за какво става дума тук? и как стои въпроса с преходните форми. Моля, колеги, една минута, един въпрос. Михал Търмополос. Благодаря, госпожо председател. Две наблюдения, съвсем накратко, най-напред. Как преценява комисарият и по-точно какво ще бъде въздействието на финансовата криза в особено в някои страни, върху финансирането, защото чухме, че страните, които имат финансови проблеми, ще бъдат санкционирани по един или друг начин и това може да стане в рамките на регионалната политика. Втори въпрос. В комисията, в нашата комисия приехме доклад с предложение за прозрачността на финансирането за различните региони. Отчели ли сте това и ако да, в каква форма? Силвио Кони. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря за това, че дойдохте тук и за всичките разговори, които водим с вас редовно. Това прави партньорството между парламента и комисията по конкретно. Това ни успокоява. Сега съвсем набързо. Много теми. Затова ще избера само една от тях и това е политиката на градовете. Много важен елемент за мен. Смятам, че това е важен елемент в политиката на регионалното развитие. Аз мисля, че не трябва тя да се противопоставя на политиката на, на селското развитие. Двете политики трябва да се допълват взаимно малко се тревожа, защото политиката за селските райони и в във всички документи, които бяха предложени в парламента, като стратегия 2020 и други, селското измерение е като че ли, като че ли отстъпва на заден план – понякога отсъства в някои документи, така че ми се иска да ме успокоите и да ми потвър... и да потвърдите, че вървим към по-добра координация с ФЕДЕР Смятате ли, че политиката, че селската политика представлява приоритета? Имам много въпроси и ще ви благодаря за следващите доклади. Благодаря. Половин минута за следващия оратор, за останалите през януари. Така дам думата за последен въпрос. Михал тук ли? Няма го. Добре. Ще дадем думата на комисария за отговор. Окей. um, План за развитие. Поради това е много важно регионите да започнат сега да се подготвят за преговорите и разговорите за периода след 2013 година. Има редица съобщения на комисията, що се отнася до възможностите за структуриране на плана за развитие неговото оформление. Това са разговори, които трябва да проведем с регионите, с местните равнища, но също така и с държавите членки. Това са обаче, разбира се, и предложения, които трябва да бъдат направени от регионите на държавите членки. Би било напълно противоречиви, противоречиво, ако а, комисията казва какво трябва да се случи в 72 региона. Нашето разбиране е ние да сме на разположение като събеседник, като партньор за преговори по отношение на проверка на това дали различните цели, които си поставят регионите, са достатъчно амбициозни, реалистични, така че те да са в синхрон с разсъжденията и целите на стратегия ЕС 2020. Това е нашата представа. Но разсъжденията как следва да се развива един регион от тук нататък, следва да идва най-вече от самите региони. Разбира се, ние имаме своя представа за тяхното развитие, но те са водещите. Що се отнася до така наречените региони в неравностойно положение, въпросът за демограф... демографското развитие винаги ще ни съпътства. Никой от нас няма прост отговор на този въпрос, защото в цяла Европа се наблюдава една депопулация, едно а, обезлюдяване в селските региони и а, миграция към градовете. Никой от нас не смята, че това е желателен а, феномен, но според мен ние следва да работим с всеки отделен регион. Междувременно аз съм посетил много региони, включително и такива, които наистина са в неравностойно положение от географска гледна точка. И някои от тях са успели обаче да развият, да разработят економическо измерение, което те са а, в, в състояние да използват. Формиране на кластери, наричаме това. Защото ние можем да се справяме с проблемите единствено ако създаваме перспективи, възможности за обучение, които водят до това хората да остават в региона и да имат перспектива за себе си. За съжаление, това не са неща, които е, ще доведат до резултат от днес за утре, но е необходимо там, където нещата наистина са е, сериозни, е, има доста региони, в които трябва да започнем е, днес да действаме, а не утре. Винаги съм казвал, когато разглеждаме феномена град-село, ние винаги сме се фокусирали върху а, градовете, защото не само а, факт е, че 70% от европейците живеят в градовете, но в текущия програмен период успяхме да констатираме, че градовете, що се отнася до оперативните програми и финансовата им обезпеченост, не бяха а, адекватно обслужени, докато а, селски, а, селските региони чрез програми а, в областта на земеделието, но и чрез наши програми биват обслужвани по един адекватен начин. Нашата задача е да подобрим местата на връзка, така че да не се стига до дублиране, до преповтаряне, а парите, които се отпускат да бъдат, да бъдат на разположение на целия селски регион, а не само за аграрни предприятия, защото там има и други структури и други стопанства, освен земеделските стопанства. И това е нашата представа, че парите трябва да са насочени към селото като цяло, а не само към земеделското му измерение. Това е един акцент, който поставяме възоснова на факта, че осъзнахме, че в миналото тук е имало дефицити. Що се отнася до санкциите, които се постановяват, особено във връзка с пари от структурни фондове, в резултат на финансовата криза се наблюдава, че в много страни частният сектор все още се колебае да инвестира, особено в области, където става дума за многогодишни, големи проекти. Тук очевидно готовността за риск все още не е на лице в този мащаб – все още тук се наблюдава сдържаност на а, публичната сфера. имаме възможност чрез авансови плащания или имахме възможност чрез такива авансови плащания през 2009-2010 година да а, разходваме общо 7 милиарда евро, за да предоставим ликвидност на тези страни. В Гърция, например, е, имаме едно споразумение, което тази година за пръв път ще има ефект. Международната помощ, финансова помощ под формата на кредити, да е свързано с условието тези кредити да се използват за съфинансиране на е, проекти в областта на структурния фонд и тази година ние ще успеем да изчерпим средствата определени за Гърция по различни програми. Това ще продължи и през следващата година. Така че в публичната сфера нещата потръгват. Все още трудно е в частната сфера. Що се отнася до регионите на преход, многократно съм казвал, че има региони, които излизат от зоната на 75% финансиране. Има региони, които никога не са били под а, този процент, но около 60 милиона а, души в Европа а, живеят в а, така, един определен а, диапазон на брутния вътрешен продукт и ние се нуждаем от една междинна категория, така че да гарантираме успеха от израстването на определени региони и същевременно да се е, подобрява жизнения стандарт, цялостното ниво. За разлика от варианта на постепенно излизане от схемата, тук разсъждението е, и това е желанието на засегнатите лица, плащанията да се разпределят равномерно за тези 7 години, а не да се започне с високи плащания, а след това изведнъж а, рязко да се прекъсна. Затова идеята за мекото кацане е много важна тук. А,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 Не ми дадахте думата и аз мисля, че това е форма на дискриминация. Би ми се искало да имам повече сили, така че денонощието да стане 48 часа. Сега, айде, ще, ще ви дам думата, освен ако не искате да сте пръв а, на, през януари месец, но за съжаление нямам тези способности, които би ми се искал да имам. Ja, vielen Dank. Äh, also ich bin sehr, sehr gerne bereit. Много се радвам, че много ще ми бъде приятно да разговарям с парламента през януари и се надявам, че ще имаме повече време тогава. Сега няколко думи за стратегията за Дунавския регион. Вчера в комисията разгледахме проекта стратегията и план за действие, по който се взе решение. Целта в съвета по общи въпроси през април при, по време на унгарското председателство този план за действие и стратегията да бъдат прияти. И след това на среща на върха през юни да, бъде, да бъдат ратифицирани. Целта е заедно с Дунав, това е най-международната река в света, предвид на страните, пред, на всички страни и региони, регионът трябва да бъде развит. В края на краищата в този район живеят 100 милиона души. Много разнороден район. Три. Присъстват три религии, огромни економически различия. И точно по тази причина смятаме, че възможностите са много. Стратегията има 11 приоритета и 4 е, части. Е, те са свързани с корабоплаването, економическо развитие на Дунав. Ако направим едно сравнение с ръката Рейн, ще видим, че само 3 до 6% от потенциала е реализиран. Второ, трябва да подобрим качеството на околната среда, качеството на водата, биологичното разнообразие. Има и още един стълб, свързан с развитието на човешките ресурси и изграждането на капацитет. Разбира се, да не забравяме измерението безопасност, което заслужава да бъде обсъдено. Подобно на всички макроекономически стратегии, не бива да има но допълнителна бюрокрация е, и разбира се, това означава, че няма да има и допълнителни средства. Ще използваме съществуващите средства от структурните фондове, предприсъединителните ще ги използваме по такъв начин, че да постигнем добавена стойност. Моята задача е да направя така, че да се съсредоточим само върху проекти, които могат да бъдат реализирани само ако няколко региона работят заедно. Например, корабоплаването, подобряване на качеството на водата, економическото развитие, културен обмен и така нататък. Всичко това е възможно само ако регионите си сътрудничат и през 2011 година ще а, излезе първия междинен доклад по проекта. Това е което планираме в стратегията за река Дунав. Първоначално проекта беше, проекта беше основан на подхода отдолу нагоре. Имаше много силен ентусиазъм в регионите държавите членки. Надявам се, че този ентусиазъм ще намери в конкретни проекти. Повече от 800 становища бяха внесени по време на подготовката. Е, и това, това говори за значението на проекта. Аз мисля, че много части на Европа имат желание да направят нещо подобно ние решихме да спрем вниманието си на Дунавския регион и Балтийския регион. Председателката, благодаря. Колеги, разбира, и през януари ние ще обсъдим и въпроса за река Дунав. Господин Ангоракис е, е напуснал залата, не чех да му дам думата за въпрос. Той ще бъде първият оратор през януари до лятото ни предстоят множество въпроси в дневния ред и ако успеем да намерим допълнително време, да проведем няколко срещи през първата половина на годината. В противен случай няма да можем да дадем възможност на всички вас да се изкажат и да зададат въпроси. Благодаря, колеги. Сега преминаваме към следваща точка от дневния ред. Това е точка 5 в дневния ред. Ние разменихме четвърта и пета точка. Благодаря, господин комисар. Ще помоля Констанца Крел да представи доклада. Благодаря, госпожо председател. По отношение на онова, което казах в най-първата дискусия в заседанието на комисията, не се налага да измисля хиляда нови неща. Преди документа да се пусне за превод, аз успях да говоря с докладчиците в Сянка и да потърсим възможности, идеите, които докладчиците в Сянка имаха да бъдат включени в становището или в проекто становището. Това, например, стана ясно в а, точките, а, които касаят а, системата на многопластово управление и когато разговаряхме за нея, още веднъж се пояснява и а, това касае комисията Шуено и главния докладчик господин Харига – още веднъж да се обърне внимание на европейската принадена стойност, на кохезионната политика. Нашето намерение а, и така разговорите с докладчиците в сянка се въртяха от, около това дали да включим и други приоритети тук. Важното за нас обаче е да обърнем внимание на ключовия приоритет тук в това становище – и това е нещо, което сме включили вече в нашата резолюция в миналото и сме пояснили. Мисля, че е важно това, че в становището ние обръщаме внимание на това, че ние виждаме Европейския социален фонд в рамките на европейската хизионна политика и е, искаме също нещата да са по-координирани. Дебатът показа колко необходимо е това. В миналото когато ставаше е, дума за настоящото средносрочно финансово планиране, ние подчертахме, че искаме да насърчаваме в по-голяма степен трансграничното сътрудничество и затова сме включили този факт в становището, защото това действително е една точка. Защото това наистина е една точка, която е важна за териториалното сближаване и а, която често се разглежда като придатък и затова съм го включила в становището. Искаме кохезионната политика да е на разположение на всички региони, да има преходни правила, чухме и от комисията, че нещата още не са фиксирани, преговорите трябва да продължат. Аз пиша становището за комисията Шуе и в един момент така не, иначе става дума за пари. И това, е, което е важно, е постигнатото в миналите години и да изхождаме от това, че тази кохезионна политика може да тръгва с а, а, средства, които да са поне равни на досегащите и в никакъв случай не по-малки. това бе а, мандата, който ми даде комисията Шуе и аз съм го записала съвсем ясно. Тематизирала съм въпроса за средносрочното финансово програмиране, умекотила съм нещата, като съм написала минимум 7 години, трябва да е програмния период. Ако в един момент стигнем до извода, че трябва да става дума за 10 годишен период на програмиране или по формулата 5 плюс 5, това пак е резултат, но в е, доклада или в становището съм записала минимум 7 години. Господин е, а това, че господин Харига не е включил тези 7 години дори като опция, не знам дали ще успеем да го убедим да а, успее да прокара тези 7 години като минимален а, финансов а, период, а, програмен период. Това е важно за а, най-вече за кохезионната политика, политиката на, в областта на земеделието, политиката в областта на научните изследвания – Това са три политики, които, по които се разходват две трети от европейския бюджет и поне за тях трябва да се направи изключение, ако се приеме по-кратък период. Нещо, което съвсем ясно съм включила също така в доклада е. В стратегията Европа 2020 да се включат а, съответните аспекти на стратегията 2020, които касаят интегративността, интелигентността. Още веднъж а, обръщам внимание на секторните специфики в кохезионната политика и в области като а, транспорт, създаване на работни места, научни изследвания – това са области, в които сме имали успехи в миналото и само в рамките на една кохезионна политика те могат да функционират, а не като секторализираме политиките и по този начин разводняваме и разпиляваме бюджета за кохезионна политика. И мисля, че имаше консенсус в последния дебат, затова обърнах внимание на това, че контролите, проверките трябва да са ориентирани към резултатите, че се нуждаем от упростени процедури, по възможност упростени ем, процедури и с други политически области на Европейския съюз. И така, че да сме в състояние да постигнем и искаме да подкрепим Ем, именно а, такова разходване на средства, ориентирано към резултата, Радвам се на... и благодаря за приноса на колегите. Благодаря на Констанца. Томас Дойч като а, докладчик сянка от НП има думата. Благодаря ви за дадената ми възможност. Госпожо председател, колеги, преди всичко, като докладчик в сянка от НП, искам да изкажа благодарност на Констанца Креел за работата и по това предложение. Това е всъщност един доклад с много високо качество. И специална благодарност искам да изкажа също защото тя с голямо желание си сътрудничеше с всички политически групи и всички докладчици в сянка. Едно сътрудничество, което може да служи за пример и даде и своите резултати. Повечето от измененията вече са а, включени в текста, който стои пред вас. Така че мога да отбележа, че в повечето си части това предложение се основава върху консенсус и е лесно а, този доклад да получи подкрепа, да се постигне съгласие по него. Позволете също да добавя няколко неща, да подчертая някои аспекти, споменати и от докладчика. Госпожа Крел ги е споменавала и преди, а и днес тук. Най-напред, мисля, че в точка 15 на доклада трябва да се направи текста малко по-ясен – като се каже, че ресурсите не използвани в рамките на кохезионната политика, т.е. неразходваните средства, трябва да бъдат предоставени на разположение на регионите в държавите членки. Т.е. трябва текста да се разпише по-ясно в този абзац 15. Като ще предложа изменение за тази цел. И за да свържа нещата с казаното от комисаря Хан преди малко, мога да потвърдя единствено, че стратегията Европа 2020 е от голямо значение за политиката на сближаване, която е една от най-важните и най-успешните политики на общността. Все пак искам да отбележа, че и в комисията, и в парламента има на лице консенсус, че не можем да поставим знак за равенство между стратегията Европа 2020 и стратегията на сближаване. Европа 2020 обхваща повече неща от самата политика на сближаване, а пък политиката на сближаване се свежда не само до изпълнение на целите, заложени в стратегията 2020. И има известна степен на припокриване между двете, но съответно всяка си има и различаващи се от другата елементи. Та, именно това трябва да изясним в този доклад че регионалната политика сама по себе си не може да носи цялостната отговорност за постигане на целите от стратегията Европа 2020. Съгласен съм с текста, който се отнася до подобряване на конкурентно способността. Напълно подкрепям предложенията, направени в тази връзка, но мисля, че може още по-ясно да се каже в текста, че в региони, намиращи се в много различно положение от другите, трябва да прилагаме различни мерки, които да бъдат съобразени конкретно с нуждите на съответните а, региони. Иначе няма да успеем да подобрим конкурентоспособността. Не можем да подхождаме с един тесен подход, така както и госпожа докладчика е възприела един по-широк подход към доклада относно връзката между Европейския социален фонд и политиката на сближаване. Тази връзка определено мога да подкрепя и а, също ще помоля да разгледате предлагането от мен изменение за оперативното сътрудничество, т.е. сътрудничество в реалната практика, което трябва да има между Европейския социален фонд и политиката за регионално развитие и сближаване. И последно, но не и по значение, два бързи въпроса, повдигнати и е миналия път. Преди всичко, условността. Тя е много съществен аспект. Съгласен съм с подхода, а, изложен от колегата от Румъния. Не можем да използваме условността като стимул за награда, т.е. да бъде част от подхода на моркова и пръчката. Това са неща, които ще можем, надявам се, през януари да обсъдим и с господин комисаря, а именно как този принцип на условността се прилага конкретно и дали само за политиката на сближаване се прилага или може и за другите политики. Това ми се иска да попитам комисаря през януари. И накрая, последна бележка – това е нещо, което споменаваме в абсолютно всеки доклад, даже много време преди да се осъществи в практиката. Става въпрос за упростяване на изпълнението. Необходимо е да упростяваме, но аз оставам с впечатлението, че понякога а, парламента, комисията и а, съвета вземат решение а, по начин, който наподобява детска игра. Тоест, те застават едни срещу други или пък си пошепва единия в ухото на съседа си нещо друго. Прилича на играта развален телефон с една дума. Впечатлението ми в конкретния случай е подобно. Значи, говорим за необходимост от упростяване, а също времено увеличаваме бюрократичното бреме. Просто трябва да се стремим да упростяваме нещата, да намаляваме бюрокрацията, бумащината и изпълнението, реализацията да е а, възможно по-ефтина, с по-низки разходи. Това е основното. Благодаря, Рика Манер не е тук, така че Франсуа има думата за изказване след благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Констанс за добре извършената работа и за сътрудничеството. Много аспекти има, по които сме съгласни, но искам да потвърдя, че ние отричаме секторализацията на политиката за сближаване – Причината е не само в това, че е, едно такова нещо е в противоречие с Лисабонския договор. Лисабонския договор е, споменава е, политиката на сближаване, но би било подкопаване на регионалното измерение да определяме сектори, което е в противоречие с Лисабон. По-нататък, Нужно е да се нагаждаме не само към новите предизвикателства, но и към нови, новите реалности. Господин комисаря е спомена е, една от тях е, относно броя 120 милиона европейци, които са получили средства в този период, за разлика от цифрата 70 милиона в предишния програмен период. Но въпреки всичко, ние искаме бюджета да си остане непроменен, въпреки по-големия брой граждани. Това ще означава, че ще обслужваме по-малко региони тогава. Обаче, междувременно преминахме и през економическа криза, която направи уязвими голям брой от регионите. Това също се признава и отчита в Лисабонския договор. Така че, не бива да отежняваме допълнително и без това деликатната ситуация, защото неминуемо ще доведем нещата до економически провал. Поради всичко това, смятам, че трябва да приемем предложението, дадено от докладчика в нейния проекто доклад. крайна сметка а, окончателната ни цел не е 75%, значи ние казваме 75% от по-бедните региони. Реално ние разпределяме сумата в много голям диапазон от различаващи се по степента си на развитие и райони. И когато а, осветлим тази възможност, ние реално правим проекция на политиката. В бъдеще обаче рискуваме да попаднем в е, счетоводния капан. В смисъл, че когато има по-малък брой от населението, ние си мислим, че в екстремна ситуация можем да намалим бюджета. Боя се, че не обаче, а просто трябва да бъдем по-амбициозни, не да се ограничаваме до някакви съвсем конкретни ситуации, през които сме минали. Друг е, съществен е, въпрос е осигуряването на повече бюджетни кредити и повече подкрепа за трансграничното сътрудничество. Това е казано в доклада, но, тря... но мисля, че трябва да бъдем по-амбициозни. Тази цел трябва да стане първостепенна, тъй като Очевидно става дума за една европейска политика. Виждаме, че, че трябва да се развиват европейските региони, междурегионалното сътрудничество и нещо, нещо започва да се движи и е необходимо да предприем действия, които да отговарят на очакванията на гражданите. Съгласен съм с Констанса за 7 годишния срок. Ние сме... Аз приемам економическата логика. Комисията е избрана за 5 годишен срок, но освен тази ре, институционална реалност има и една конкретна реалност на място. Идеята за, 5, за варианта 5 плюс 5 да, да не забравяме, че началото на програмите е от преди началото на кризата. Ние трябва да дадем нов отговор. И 5 плюс 5 е, може би не е най-доброто. Аз лично смятам, че това удължаване на продължителността е добра идея. Тя е от програмна гледна точка идеята не е лошо, но трябва да видим новата ситуация в регионите и като Констанца съм идеята за 7 години и моята група подкрепя тази идея. Санкциите трябва да бъдат свързани с политиката на правителството. Мисля, че става дума за инвестиции и това, което е програмирано, е очевидно полезно за регионите, за Европа и тогава, когато кредитите не са били изразходвани в съответствие с нашата политика, е уместно да има санкции. Това е основното, което искам да кажа. Ние ще продължим да си сътрудничим за да постигнем съгласие по тези предложения. Благодаря, Марко Спипър. Благодаря, госпожо председател. Няколко много кратки коментара. Мисля, че почти всички ние сме съгласни с това, което беше казано. Особено съм доволен от казаното в пета точка. Мисля, че това би трябвало да бъде споменато в становището за продължителността на финансовия период. Мисля, че трябва да бъдем малко самокритични и да се запитаме дали не объркваме хората. Може би пет плюс 5 е възможност за да осигурим повече надежност. Ако приложим правилото 5 плюс 5 и по този начин осигурим повече силност за втората част от периода, това би било възможност за нас. Но нека да оставим вариантите отворени и да видим как точно биха изглеждали нещата, така че да не настояваме е, в този момент е, за 7 годишния период. Не съм съвсем е, сигурен, че разбирам на колегите, които казват, че не бива да пипаме парите за сближаване тогава, когато се подкрепят критериите за стабилност. Не знаем за кои страни говорим и сега, след като изслушахме комисаря, знаем това още по-ясно. Можем ли да кажем с чиста съвест, че страните, които непрекъснато нарушават критериите за стабилност, понякога преднамерено, можем ли да кажем чисто сърдечно, че те използват средствата за сближаване така както трябва? Еми не можем. Така че да отказът да спрем тези пари е непродуктивно. Не искам кохезионните средства да се използват като основната тояга, но трябва да намерим някаква формулировка, така че да изразим становището си и а, да потърсим решение. Йоахим Телер. Благодаря, госпожо председател. Ако Маркос казва, че съгласен 90%, аз съм съгласен 98% с госпожа Крел. Много съм благодарен, че в становището си пред комисията ШУР тя разгледа политиката на сближаване по един много синтезиран начин. Всички ние трябва ясно да разберем следното. В комисията нашите дискусии бяха много теоретични. Сега обаче не е време за теоретизиране. Време е да превърнем идеите си в практически предложения. Политиката на сближаване е изключително важна. От януари комисията ШУР ще започне да обсъжда нещата в детайли. Ето защо смятам, че сега е времето да излезем със становище. И Маркос от практическа гледна точка мога да кажа, че нези, които работят с структурните фондове, смятат, че 7 годишният период е уместен, като се има предвид подготовката, изпълнението, така че да не си прави много експерименти с сроковете. Разбирам и идеята за разделянето на сроковете и поставянето на различните политики в различни срокове. По политиката на сближаване като цяло има една тенденция в е, дискусиите някои области на политиката да се ренационализират, от друга страна има тенденция към един е, секторен подход. Обеден съм, че ни трябват повече общностни политики, а не по-малко. И най-последователният начин – за общностен характер на политиката е да се насочим към политиката на сближаване. В момента всички говорят за стратегията 2020. До сега тази дискусия се водеше в Европейския парламент и ние водим разговори с комисията, но не смятам, че тази дискусия е стигнала до гражданите. Не съм марксист, но нека да цитирам Маркс в случая. Той казва, че идеите се превръщат в реалност, когато стигнат до масите. И иде, идеята за Европа 2020 ще се превърне в успех само ако стигне до регионите. Но ние трябва първо, първо трябва ние да стигнем до регионите. Мисля, че е много важно да разчупим националните а, бариери. Средствата често се използват в недостатъчна степен или пък се използват без знанието на националното правителство. Така че е, има какво да направим, за да се променят нещата към по-добро. И разбира се, всеки е, в своята си страна трябва да си е, подреди дома, така че благодаря ви за това становище. Не смятам, че трябва преко, прекомерно да удължаваме дискусията или пък да въвеждаме прекалено много детайли. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Първо искам да отбележа нещо а, показаното от колегата, който си тръгна. Той каза, че председателя дискриминира членовете, като не им дава възможност да говорят. Искам да кажа, че аз не споделям това виждане. Но при положение, че имаме 5 минути и 11 желаящи да се изкажат, естествено председателя е в правото си да вземе някакво решение за ситуацията. На второ място, относно времевата рамка – не ми допада особено 5 плюс 5. Това, което ме безпокои е обаче дали е 5 или 7. И а, ако имаме период 5 плюс 3, тогава ще трябва на всеки две години да се взимат решения. От известно време се мисли по този въпрос и трябва да се стигне до някакво решение и да приключим с обсъждането и да преминем към реализация. На този етап аз бих подкрепил виждане за 7 годишен срок. И последно нещо, и Томас го спомена, въпроса за опростяването. Той е отрешаващо значение. Прекалено много време, усилия и а, пари отиват а, за а, преминаване през процеса, а пък самата реализация а, остава на по-заден план. Трябва да се вземе решение, да се тръгне на изпълнение, да се постигне резултат, да има реално развитие, да има открити работни места, да се създава нова инфраструктура – за да могат хората, всички в рамките на Европейския съюз, да се чувстват по-добре. И всички ние трябва да дадем това, което можем като принос, за да се постигне резултат. Благодаря ви. Благодаря ви. Според мен този доклад е едно добро допълнение към общия ни подход към политиката на сближаване – трябва да отбележа, че съм съгласен с доклада в 96%. Много добре е свършена работа. Искам обаче да подчертая едно нещо. Трябва да стимулираме и засилим сътрудничеството между отделните проекти. Проекти, които се финансират от раз, различни фондове – трябва да следим каква е взаимовръзката между всички проекти. И планирането в този ред на мисли е много важно. Също искам да подчертая още веднъж казаното от господин Кали. Трябва да се фокусираме върху резултатите. Трябва да се погрижим средствата да бъдат разходвани ефективно – Ефективността е от много голямо значение, защото много често променяме правилата в процеса на изпълнение на даден проект и трябва да има и нужната гъвкавост. И друго нещо, отчитайки сегашната ситуация в Европейския съюз, не смятам, че е необходимо да увеличаваме размера на средствата. Това обаче, върху което трябва да се фокусираме, е съживяването на економиката. Трябва да влагаме средства с оглед на бъдещия растеж. По-нататък, по въпроса за партньорството, не само между региони и национално равнище, искам да подчертая партньорството между общините. Всички тези въпроси се обсъждат включително на най-низките равнища в административната и регионална иерархия. И съответно Важно е да се стремим към ефективност от влаганите от нас усилия. Накрая, искам да подчертая, че е важно трансграничното сътрудничество. Казва се, че трябва да увеличим средствата за него. Аз обаче не съм напълно съгласен, защото проекти, финансирани от Европейския социален фонд, т.е. меки проекти, някои от тях използват големи суми за, примерно, реклами в медиите или други подобни скъпи дейности, докато аз съм на мнение, че тези средства трябва да се а, използват за съвсем практически неща. Благодаря ви. Сега Йосиф Матула. Във връзка с казаното от госпожа Крел, резултатът, а, с който всички са съгласни, са над 90%. Радвам се, че бяха внесени някои нови идеи. Бих желала да подчертая следните моменти. Териториалния пакт, за който говорим при кохезионната политика. Необходимо е да се уверим, че тази новост не крие а, слабости. Аз смятам, че кохезионната политика е една от най-важните политики на Европейския съюз и трябва да гарантираме нейния успех да продължава и в бъдеще. Когато Говорихме за субсидиарността или за ролята на всички участници в този процес държавата, местните власти и други актьори. Аз си мислех за равновесието между големия град, малкия град и селските райони. Разбира се, големите градове играят и трябва да играят важна роля, защото това са двигателите на економическия растеж. Но когато говорим за останалите 84 региона и още 155 милиона европейски граждани, трябва да се погрижим за това, това равновесие да не бъде нарушено. това отношение наистина трябва да се намери равновесие и възможно най-добро разрешение, така че този това макроравновесие да не бъде нарушено. Макроравновесие между големите, малките градове и селските региони. И още нещо. Господин Дойч беше прав, защото ние говорим тук за санкции, за механизми на санкциониране, за нови правила – Същевременно трябва да предложим упростяване на процеса в цялата кохезионна политика и що се отнася до всички общностни средства. И така, че да не нарушим равновесието на кохезионната политика. Не на последно място трябва да подчертая, че тук съм съгласен с предложението на господин Дойч във връзка с е, излишните средства, които остават и които могат да бъдат разпределени като резерв на държавите членки. Аз съм на мнение, че и в бъдеще трябва да продължаваме да прилагаме правилото N плюс 2, е, защото е, все пак очакваме присъединяване на други държави членки. Благодаря още веднъж. Thank you very much. Моника Смолкова. Благодаря ви. Моника Смолкова има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа благодарност за извършената работа от е, колегата Констанс. Искам да резюмирам доклада в следното изречение. Ако искаме стратегията Европа 2020 да достигне до успех, трябва да приемем точки от 1 до 19 на този доклад. Защото е възможно да се подобрят някои от текстовете в тях, но никой от тези параграфи не може да бъде заличен. Особено важен е параграф 10. Успешната политика на сближаване се нуждае от финансови средства и по никакъв начин средствата не трябва да бъдат намалявани за а, а, в бъдещите периоди спрямо сегашния програмен период. Господин комисаря спомена, че ако се намали бюджета, ще има пропорционални последствия за всички държави, но има разлика дали финансовите средства се взимат от региони, където минималната заплата е 1600 евро или средства се отнемат, лишава се една държава, където месечната, средната месечна заплата е 133 евро. Има и такива региони в Европейския съюз. Трябва да минем през процеса на одобряване на бюджета. А, имаше вече такъв процес, но а, се появи проблем с съвета защото бюджета реално се оказа един инструмент за разиграване на дребна политика. Тоест, трябва да направим така, че държавите членки да осъзнаят, че ако в бюджета няма достатъчно средства, най-много ще пострадат най-бедните държави. Що се отнася до следващия програмен период и връзката му с стратегията Европа 2020, според мен най-добре е периода да бъде 7 годишен. Силвия Кони има думата. Софи... Софи, може. Може би не произнасям добре името. Софи ми, Софи ми харесва. Най-напред искам да поздравя докладчицата за работата й. Много е високо качеството на това, което тя ни представи. Що се отнася до програмния период, аз подкрепям позицията на Маркос Пипер и Франсуа. Идеята за 5 плюс 5 изглежда уместна, тъй като е последователна с политическите дейности на парламента и комисията само ако обаче могат да бъдат направени промени в този дълъг програмен период. Ще обясня какво имам предвид. Сегашното програмиране 2007-2013 се основава на регламента, който беше прият през 2005 година. Економическата ситуация през 2005 година беше съвършено различна от ситуацията сега и тогава, когато беше предложена и приета програмата. Никой от нас не можеше да си представи въздействието и последиците на тази криза. И на мен ми се струва интересно, интересна е идеята да адаптираме регламента за регионалната политика към една динамична конюнктура. Ето защо 5 плюс 5 да, само ако обаче може, е възможно да се правят промени в регламента. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика за качеството на доклада. Една Кратка забележка. Бих казал, че този доклад може да е повод за уточняване на някои политики. Лисабонския договор казва, че Европейския съюз трябва да насърчава сближаването и солидарността същевременно. Има конкуренция между регионите за достъп до фондовете. Така че има, е, има наличието и на конкуренция, и на солидарност е, едновременно, можем ли да направим една по-ясна дефиниция на понятието териториално сближение, тъй като има, има неяснота, има двусмислие на някои основни понятия, като солидарност, конкуренция, сближаване – това е, което искам да кажа във връзка с доклада. Благодаря. С това изчерпахме а, списъка с а, ораторите. А, не, всъщност има още един желаещ. Не, че а, искам думата, а, ми бе потвърдено скимане, че ще я получа и затова я, я искам. Искам да обърна внимание на още две точки тъй като аз бях свидетел на една от дискусиите в комисията Шуе. В момента моето впечатление е, че двете комисии живеят всяка в собствен свят. И единствената възможност да ги разграничим е а, по политическа принадлежност. Това, което виждаме, е, че има отчет, две отчетливи различни мнения, що се отнася до продължителността на периода. Трябва да изясним докъде ще стигнат нещата. Аз съвсем ясно казах в комисията Шуе, че не мога да си представя този парламент да гласува за само 5 години програмен период за кохезионната политика. Всеки от нас преживява по места какво би означавало това. Има една дълго дискутирана политическа воля а, да се синхронизират избирателния период, мандатът на парламента и финансовия програмен период. И почти имаше мнозинство при последното гласуване. Затова трябва да намерим решения. Аз също смятам за абсурдно решението, което гласи, че две трети от бюджета на Европейския съюз, аз си мисля, че дори става дума за три четвърти от бюджета, да бъде за 7 годишен програмен период, а останалата част за 5 годишен. Това е абсурдно. Наистина в комисията Шуе бе казано, а, представители на останалите комисии са тук и затова не се нуждаем от паралелни а, дискусии, но аз виждам, че а, доминира мнение в тази посока. И затова пледирам да помислим как да разрешим проблема. Същото каса и а, подразделението на кохезионната политика. Ние съвсем ясно казахме, имаме решение на парламента, именно нашата резолюция от края на октомври, в която съвсем ясно се казва, а, че кохезионната политика трябва да се запази като самостоятелна политика и само тогава е гарантирано, че ЕС 2020 ще бъде изпълнена. Но в комисията Шуе с голямо мнозинство се гласува да се а, формират а, два различни периода на програмиране. Не може повече да толерираме тази дискусия, защото иначе впечатлението за нас а, е доста объркващо а, навън сред обществеността, особено когато не постигаме напредък, защото времето изтича. И затова бих пледирала за това, Констанце, тези основни точки, основни отправни точки да бъдат задълбочени в дискусията, за да е ясна позицията. А ти имаш мнозинство в комисията. Да е ясно, че това не е дори опция и че определени неща просто не могат да минат в този вид и са неприемливи. На второ място да бъде отправена молба в даден момент да бъдат обсъдени тези две точки, иначе работим паралелно и в един момент ще се стигне до пълен хаос. Uh, Благодаря. Констанца има думата. Благодаря много и за многото идеи и предложения, които получих. Самата аз ще се опитам да внеса някои изменения защото не разбрах, че има противоречия в някои области. Още нещо искам да изясня. Що се отнася до а, периода, до а, продължителността му, записала съм 7 години, че това е разумен период, че се е утвърдил но съм записала също така, че може да се помисли за по-дълъг период. Тоест тези два пъти по пет години е разумен период. Тоест още веднъж може съвсем отчетливо да се каже, че под тази цифра, под 7 години е неприемливо за нас и госпожа Шрёдер е права. Моята политическа група знае а, как стоят нещата. Сега не сме сигурни точно, ако тръгнем да гласуваме, как какъв ще бъде резултатът, дали няма да е горе-долу 50 на 50, но във всеки случай дебатът е интересен и от гледна точка на демократичния аспект, аз лично имам понякога с извинение някои съмнения дали демократичният подход тук е разумен. Mm не знам и а, как да оценяваме резултатите от изборите в редица страни, като се има предвид, че участието в изборите е сравнително ниска и една от така, основните идеи, които се прокрадват в много предизборни кампании е свързана с членството в Европейския съюз. И смятам, че идеята за демокрация по-скоро страда в рамките на тези а, е, политически а, е, битки. Тоест, наистина трябва по същество да се работи за тези 7 години, а не това да бъде въпрос на популизъм. Аз съм достатъчно демократ, за да знам, че най-вероятно това е мнение на мълцинството, но за да се а, демократизира средносрочното финансово планиране, трябва да се дискутират и такива аспекти. И това не може да бъде записано в становище. Това е процес на формиране на мнение, който можем да организираме заедно с комисията. Шуе, във всеки случай, аз ще представя моя проект, моето проекто становище на господин Гарига, за да е в състояние той да включи в своя доклад части от това становище. Ясно е, че в комисията Шуе трябва да се гласуват нещата и на пленарно заседание, но все пак той да има шанса в така, поне по основните точки да постигнем съгласия с него. Иначе дали ще постигнем успех или не, нямам представа. Що се отнася до въпроса за наказването, в становището аз съм споменала само темата за кохезионната политика като инструмент за налагане на наказания, ако не се спазва пакта за стабилност. За мен бе напълно безспорно, че ако има злоупотреба със средства от кохезионния фонд, това трябва да се наказва, защото злоупотребата и измамата са злоупотреба и измама. на определени места може а, малко по-отчетливо да се каже, че всички региони трябва да участват, че най-нуждаещите се региони наистина са най-нуждаещи се и трябва да бъдат подкрепени. И още веднъж да се поясни, че у нези региони, които не попадат в нито една от категориите, е, че е, за тях се нуждаем от е, някакво правило. За мен не стана ясно от днешното изложение на комисаря Хан дали наистина е ясно, че вече има нови преходни правила или има нова цел – и не знам какво точно да запиша в становището. просто трябва да вземем решение в полза на едното или другото, може би е прекалено рано. Но аз очаквам с нетърпение измененията и ще видя как ще формулирам нещата в окончателната версия. Така че чакам предложения от вас и благодаря предварително за доброто сътрудничество. Thank you very much. Решението, което трябва да вземем днес е свързано с срока за внасяне на измененията, и като докладът е много важен, мисля, че трябва да дадем малко повече време. 6 часа вечерта на 6 на 16, защото Госпожо председател, Колегите знаят какво искат, но аз съм убеден, че те могат да ми го дадат в съответния срок. Ни трябва да подготвим нещата. Трябва да има предвид, че документа се и превежда. Януари месец е срокът. Може би 14, 6 часа вечерта е добра идея. Тоест вторник. Констанца предлага, тъй като иска повече време, измененията да постъпят на 14. вторник, 6 часа вечерта. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Надявам се, че експертите ни са тук. На предишната комисия подгот, покани експерти да подготвят проучване на тема в зависимостта между структурните фондове и предоставянето на услуги от общ от общ економически интерес. Веднага давам думата на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е чест и привилегия, че имам възможност да ви представя това проучване. You can read the title of the study. Както може заглавието да се тълкува по два начина. Или като твърдение, че съществува взаимовръзка между структурните фондове и е, услугите от общ интерес, или пък, че има потенциал е, за ам, трансгранично предоставяне на услуги, Другия вариант е да се тълкува с въпросително накрая това заглавие. Дали такова взаимоотношение, взаимовръзка е вече добре създадена и установена. Ние се опитваме да ви дадем представа за нашите заключения, за това, което установихме, констатациите и окончателните препоръки. Проучването е подготвено от международен екип, който включва Департамента по економикса от университета в Милано, Сирек Интернешнъл от Лиеш, Центъра за индустриални проучвания също в Милано и университета по публичен менеджмент в Вилниус. Споменах, че тук присъстват и някои мои автори, Барбара Сака, Силвия Виньети от Ксил. Също така Искам да се възползвам от възможността да кажа, че имаме чудесни взаимоотношения с администраторите, които отговарят в Европейския съюз за в отдела за политиката за структурните и кохезионни фондове Ивана Кацарова и Естер Крамер. The, the of, Относно съдържанието на доклада, Доклада има два аспекта. От една страна, подробен и критичен анализ върху обслужването на, е, обсъждането на услугите от общ интерес. Също така се възползваме от възможността да се опишат тези услуги от общ интерес с економическите е, услуги от общ интерес е, като отворена скоба към тях – Ам, трябва да отбележа, че границите между това какво са услуги от общ интерес и какво са услуги от общ економически интерес, за мен често не е до там логично разграничение. За това ще говоря за услуги от общ интерес като обща категория и съдържанието на това понятие общ интерес и неговото отношение към регионалната политика е нещо, на което може да се гледа от различни гледни точки. Първо да се разгледа аспекта за все още достъп до тези услуги, като социално, пространствено и економическо измерение – Друг аспект е качеството на услугите. Трети аспект е защитата на потребителите или консуматорите. Така че, в известен смисъл става въпрос за различни политики на Европейския съюз, които се застъпват във връзка с тези услуги. Имаме примери от неодавнашно проучване за изготвяне на карта на обществените услуги um, от Центъра за европейски е, проучвания и дефиниране на понятието а, услуги от общ интерес. Както виждате, това е едно обширно понятие. То включва комунални мрежови услуги, услуги от публичната администрация, образование, здравни, социални услуги, спортни услуги и други видове услуги. Нашето проучване има две измерения. Едното е по-скоро макроизмерение, а другото по-скоро микроизмерение – и за да сме сигурни, че поне веднъж вие ще отворите един доклад, който е доста обемен, без да съм сигурен, че ще го изчетете изцяло, но все пак, за да съм сигурен, че поне ще му хвърлите поглед, ще започна с нещо, което няма да споменавам по-нататък. Ако погледнете страница 113 в доклада, там ще видите една карта – с списък на 27 проекта, подкрепя, подкрепя, получаващи подкрепа от структурните фондове, по един проект за всяка страна. Те могат да ви дадат представа колко пари реално се разходват от структурните фондове в областта на услугите от общ интерес. В тази извадка на проектите сме включили някои съвсем малки проекти, както и някои големи. Само ще ви дам пример с един от проектите, който се отнася до втората част на заглавието, а именно трансграничното сътрудничество. Винаги, когато мислим за трансгранично сътрудничество, Обикновено си мислим за нещо много голямо и тежко, като например железопътна линия или пък газопровод. Обаче, ако погледнете проекта, който се споменава на страница 147 от доклада, а именно при Балтийския проект за електронно здраве, Страните са Естония, Литва, Швеция, Норвегия. И тези държави обменят помежду си информация за схеми за лечение с радиология и ултразвук. Ако пък погледнете страница 152 в доклада, там ще видите два от пилотните проекти, в ко... които различни болници в Дания, Вилнюс и Талин обменят по електронен път информация за радиоложки анализ, като целта им е да се реши проблем с капацитета в Фунен в Дания и да се използва опита на лекари от Естония и Литва. Това е един идеален пример за това какво може да се постигне на сравнително а, малък мащаб чрез трансгранично сътрудничество а, при подпомагане от структурните фондове. Сега нека да преминем към а, по- общия аспект, макроаспекта, който е част от темата. Ще започна с нещо, което за вас може да е, се подразбира от само себе си и да е съвсем очевидно, но все пак смятам, че трябва да го отбележа. Имам предвид факта, че услугите от общ интерес са неразделна част от европейския модел за общество. Европейския обществен модел всъщност се базира на факта, че гражданите имат достъп без оглед какъв е техния доход, без оглед на това къде се намират, имат достъп до добри услуги от общ интерес. И докато от една страна има а, дебат на европейско равнище, спомням си зелената и сига... бялата книга върху а, интерес... услугите от общ интерес, все пак каква е степента на общност между този дебат за услугите от общ интерес на европейско равнище и дебата от друга страна за регионалната политика има общо, защото голям брой от инвестиционните проекти, финансирани от структурните фондове, се касаят до услуги от общ интерес. Така че в по-голямата част от времето хората, работещи в дирекция регионално развитие, всъщност трябва да се занимават с услуги от общ интерес, обаче с прилагане на един изцяло различен подход с това, че се гледа от гледната точка на позициите на Генерална дирекция вътрешен пазар на общността. Има две силни страни на тези политики. Политиката за интегриране на пазарите и политиката за подкрепа за регионално развитие. На практика обаче тези два аспекта не са добре интегрирани. Та, във въпросното проучване ние предлагаме да бъдат, да бъдат интегрирани, защото все още има големи разминавания между а, услугите предла... от общ интерес, предлагани в рамките на Европейския съюз. Това въжи за всички държави, но не е в еднаква степен за всички. Ако сравним степента на предоставяне на услуги от общ интерес в областите здравеопазване, образование, възобновяема енергия и много други, ако ги сравним а, между северните държави и южните а, държави, дори и само в Европейския съюз с 15-те си държави членки, ще видим много сериозни различия. Тези различия очевидно поставят под въпрос възможността за интегриране на нашите економики. Един много очевиден пример са телекомуникациите – един от малките проекти, които анализирахме, е за финансиране за широколентови цифрови комуникации в планински райони. И в конкретния пример, който ние взехме, ставаше въпрос за Гърция. Ако наистина искаме да има териториално сътрудничество, без да има придвижване на хора, една разумна альтернатива е да се придвижва информация, но за да може тя да се придвижва с висока скорост, ви трябва широко лентов интернет, достъп и връзка, докато има пазари, които не са в състояние да предложат такава инфраструктура единствено само на базата на краткосрочната рентабилност. При социалните услуги различията също са значими, но е интересно, за разлика от сферата на телекомуникациите, че тук различията са не между държавите в Европейския съюз с 15-те си държави членки и новоприсъединилите се, а по-скоро са между държавите от ЕС 15. Околната среда там а, има друга категория услуги от общ интерес, при които а, разминаванията са много сериозни. Между, примерно, а, събирането на отпадъци в градските райони и в другите райони. Устойчивата енергия е още един пример. Интересно е да се отбележи и беше споменато и от господин комисаря тази сутрин – като държим сметка за целта на стратегията Европа 2020 и като част от целта има общо с устойчивост на енергетиката, ние трябва да разберем каква е всъщност взаимовръзката между програмирането на регионално равнище и европейската перспектива за постигане на целта на стратегията Европа 2020. Не бих се изненадал, ако в следващите 10 години се окаже, че не сме в състояние тези две направления в политиката да не можем да ги съчетаем. И тогава научната и развойна дейност няма да постигне желания резултат. Защото ако се използват само регулаторни политики от една страна, примерно както е в при енергийния пазар, а от друга страна структурни фондове без ясна координация, може би това няма да спомогне особено много за постигане на амбициозните цели на стратегията Европа 2020. Тук виждате една карта, където, за съжаление, цветовете не са а, тези, които трябва да бъдат. Всъщност правилните цветове и желаните от нас ще видите в а, самия доклад на екрана, за съжаление, са различни. Говоря а, за страницата в доклада, където ще намерите тази карта или пък в разпечатката на а, изложението ми от, на слайдовете. Там цветовете са правилните. Ето, тук това е един начин да се представи в синтетичен вид как изглеждат различията при предлагането и предоставянето на услугите от общ интерес в рамките на Европа. Естествено, тук са обобщени някои от а, разминаванията в различните аспекти и, а, както казах, това са примерно телекомуникациите, спорт и така нататък. Виждате зелени, жълти, оранжеви и червени зони. Където виждате оранжево и червено, там ситуацията е тревожна и все пак трябва да се отправи достатъчно рамно предупреждение за разминаванията там. Надявам се, че сте успели да намерите страницата в презентацията с хубавите цветове, защото там ще можете ясно да разграничите сектора на енергетиката и ще видите и друга информация. По-нататък. Нека да видим как, каква подкрепа оказва структурните фондове за услугите от общ интерес. Това всъщност е опит да се обединят два отделни потока информация тази относно структурните фондове и информацията относно необходимостта от услуги от общ интерес на национално и регионално равнище информацията е в процент от разпределен, разпределените средства от структурните фондове. Между предишния и сегашния планов период има, се прави едно сравнение. Виждате, че средно между 60 и 70% от структурните фондове са разпределени за услуги от общ интерес в новите държави членки докато процентът е доста по-нисък в някои от старите 15 държави членки на Европейския съюз. Но това са много интересни различия, защото можете да видите, например, че Франция разходва тази част от структурните фондове, които са и разпределени, а, много повече за услуги от общ интерес в сравнение с разходваното от Обединеното кралство. В следващия комплект диаграми ще видите една разбивка на тази информация по сектори. Ясно е, че някои държави са взели решение в своите стратегии да заложат върху определени приоритети. Решили са да постигнат резултати, без да разпределят средствата от структурните фондове между различни видове услуги от общ интерес, а да дадат приоритет на някои определени сектори с такива услуги. Тук информация, телекомуникации, социална инфраструктура са примери, околна среда и енергетика. Това са приоритетните. Тук сумите са в милиони евро, но може би ще е интересно също така, има и в доклада такава информация, да погледнем нещата, измерени в евро на глава от населението, като мярка за приоритетите на държавите членки. Определено транспортът освоява голяма част от структурните фондове. А тук виждате частта от, сред, от фонда, фондовете, които отиват изрично за трансгранично сътрудничество в тези пет широки категории, за които има структурни фондове. Както виждате, в сегашния програмен период определено се наблюдава увеличение в а, използването на а, средства от структурните фондове за трансгранично сътрудничество. От всичко показано изглежда ясно, че на лице потребност и структурните фондове се стараят да задоволят тази потребност. Въпросът е обаче доколко успешно успяват структурните фондове да запълнят празнотите. И тук имам за вас една добра новина. А именно тази графика, която вижте. In this graph, in the horizontal uh, axis по хоризонтала са дадени структурните фондове на жител, а по вертикала е осигуряването на услуги от общ интерес. Графиката ни показва следното. Структурните фондове като читаме националната специфика, отиват там, където трябва. Това може да не ви се струва толкова изненадващо, но при всички случаи ни успокоява. Защото смис... значението на тази графика е, че при някои, като, като отчитаме предвид някои различия, Структурните фондове като цяло оказват необходимата подкрепа на услугите от общ интерес е, там, където са необходими. Това не означава, че отделните проекти са непременно добри, нито пък, е, че определена страна винаги изразходва средствата добре но от европейска гледна точка отрицателното съответствие между предоставените и е, освоените средства а, с, с, могат да бъдат одобрени. Ние застъпваме тезата за добро взаимоотношение между предоставянето на услуги от общ интерес и целите на политиката на сближаване. Ние смятаме, че понякога това взаимоотношение е още по-ясно, отколкото политиците на различни нива смятат. Let me go to our conclusions and, and recommendation. We have и така, няколко заключения и препоръки. First, first Europe is still първо, Европа си остава а, регион, в който има значителни различия в областта на предоставянето и осигуряването на услуги от общ интерес. Има тези различия от пространствена гледна точка са много по-големи, отколкото да речем в Съединените щати. Ако погледнете петия доклад за сближаването, на публикуван от Европейската комисия, там ще намерите някои интересни карти. Там европейското измерение се сравнява с измерението в САЩ от гледна точка на достъпа до услугите. Съединените, в Съединените щати има огромни различия между гражданите – има големи различия между доходите, има големи различия и във възможностите. И ние често изразяваме тревога. И сегашния президент на Съединените щати е също разтревожен от различията в Съединените щати. Но, що се отнася до различията между отделните щати, там има много по-голяма хомогенност, отколкото в Европа. И това до някъде е свързано наличието на и доверието в наднационалните институции. Ако политиките, институции се управляват в условията на толкова значителни териториални различия, възникват проблеми, възниква напрежение. Така че инвестициите в инфраструктурата в широк смисъл е предварително условие за преодоляване на различията. Второ заключение. Трансграничното сътрудничество следва да бъде важен аспект и в момента те не се насърчават в достатъчна степен от действащото законодателство. Различните политици на регионално ниво не виждат достатъчно полза и възвръщаемост от сътрудничество с други региони в друга страна. В някои случаи това води до загуба на данъчни приходи. Нещата опират и до взаимоотношения с други страни. Вчера бях на заседание на Генерална дирекция регионално развитие където се работи по някои много сериозни проблеми. Един от служителите ми спомена нещо много интересно за инвестиране за и пречистването на вода в река близо до сръбската граница, за да се спази екологичното законодателство бяха инвестирани няколко милиона евро в изчистването на водата в реката. След 20 км по-нататък реката продължава в сръбска територия и водата и там е доста замърсена. И така, реката е замърсена а, с изключение на един къс участък от 20 км, което не е кой знае колко. И когато говорим за Европа, за европейски проекти, ние трябва да а, полагаме усилия не само за спазване на екологичното законодателство, но и за тези осезателни резултати, които можем да постигнем с своите съседи, които сега може и да не са държави членки, но един ден ще станат кандидати. Третата препоръка е свързана с инфраструктурата. Инфраструктурата е началото, а не края. Ако има мост, но той не се поддържа добре, ако контролът върху движението по пътищата е недостатъчен, или ако има нова болница или ново училище, но структурните фондове всъщност финансират изграждането на моста и само толкова, това не означава, че а, за европейските граждани ще, бъде осигурено, ще бъдат осигурени по-добри услуги. Това е нещо, върху което трябва да се замислим. А именно как да се а, преодолее а, несъответствието между регламентите, е, за изразходване на средства и други измерения на европейската политика, чиято цел е да осигурят добри е, услуги, да е, защитят потребителите. Четвъртото заключение е свързано с достъпността, социалната достъпност. Понякога европейските регламенти искат от държавите членки да ревизират тарифите по такъв начин, че да бъдат да могат да бъдат покрити разходите. В някои случаи обаче установяваме, че когато се балансират цените, много от хората просто не могат да си позволят съответната услуга. Така че има нещо като взаимна иллюзия. Ние осигуряваме електроенергия, искаме цените да се повишат и не обръщаме внимание на факта, че 10-15% от сметките няма да бъдат платени, защото цените не са устойчиви от социална гледна точка. И това е така, защото регионалната политика като измерение е отделено, е отделена от другите. Петата препоръка е свързана с а, многостепенното управление. Без ясно политическо ръководство на местно равнище, регламентите на Европейския съюз, в това число регламентите за структурните фондове, не дават особени резултати. Така че тук възниква въпросът за управлението, който въпрос не е въпрос на Брюксел, това е въпрос на това да се замислим дали да се помогне на местните регионални власти да изградят необходимия административен капацитет, за да се справят с тези предизвикателства. На шесто място, новите политики и структурните фондове имат обща институционална рамка за услугите от общ интерес. Аз не гледам на това само от правна институционална гледна точка, но като част от социалния модел. Фактът, че езикът, фактът, че това, което разбираме под достъп, онова, което разбираме под достъп до добър граждански транспорт, е всъщност едно и, всъщност едно и също в цяла Европа. И това е много важен аспект от усилията за намаляване на различията. И на последно място, всичко това би било безмислено, ако не се отчита спецификата на отделните региони. Това означава, че изграждането на широколентове инфраструктура в гръцките планини или из изграждането на връзки между лекари в две страни изисква местен капацитет, за да европейското финансиране да се използва а, за проекти, имащи значение за местната общност. Председателката, давам а, думата на колегите за коментари и въпроси. Благодаря, господин председател на Това е... Докладът е много интересен. Там справедливо се посочват някои неблагополучия вътре в държавите членки, различия между държавите членки. Това не е очудващо. Живеем в период на бюджетни ограничения и нещата със сигурност ще се задълбочат. Ето защо би било полезно да чуем дали се предвижда анализ а, на въздействието на кризата. Очакваме нещата да се влушат. Второ, съгласен съм с казаното а, за значението на местното и регионално ниво. Аз мисля, че местните власти не само предоставят услугите, те трябва да подхождат новаторски. Така че когато бюджетните средства се съкръщават, местните власти намират нови начини да предоставят услуги. Ето, тук трябва да насочим вниманието си, за да могат услугите да бъдат предоставени на гражданите. И на трето и на последно място инфраструктурата. Съгласен съм с препоръките. Когато погледнем Лисабонският дневен ред и след това програмите за сближаване и конкурентоспособност, много малка част от ковизионните фондове се използват за инфраструктура. Голяма част от тях са насочени към Лисабонският, Лисабонската програма. Анализирали ли сте баланса между средствата изразходвани за инфраструктура и економиката на знанието? Смятате ли, че този баланс трябва да се промени? Благодаря, София Кони. Благодаря. Благодаря ви за качеството на доклада. Проучил го много внимателно защото в комисията по економически въпроси аз съм натоварена за становище по услугите от общ интерес и транспонирането на директивата за услугите. И услугите от общ интерес се въпрос, който се обсъжда в различни комисии. Проблемът, както казахте, при тези услуги е, че е трудно да им се даде дефиниция, тъй като те са свързани с различни национални представи. Не всички ние имаме, не всички ние сме организирали тези услуги по един и същи начин, не всички споделяме обща философия, не всички мислим по е, един и същ начин по въпроси като обществено-частно партньорство. Много щекотлива тема, например, във Франция, например, системата за управление на водата е, е се осъществява от частни фирми. В е, Холандия, например, тази услуга е немислимо да се предоставя от частни предприятия – Както виждате, има една, е, една сложност. Тя трябва да бъде анализирана, за да можем да водим е, обща европейска политика. Какво мислите вие? Йосиф Матула. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да ви поздравя за този доклад, за това изследване. Тази информация наистина е предизвикателство. Услугите от общ интерес ще бъдат е, тема на дебат още дълго време, предполагам. Искам да потвърдя, че ние действително трябва да обръщаме много по-голямо внимание на трансграничното сътрудничество. Защо казвам това? Имах възможност да работя в тази област, когато Румъния все още не беше държава членка на Европейския съюз, но и след това. Имахме успешни сътрудничества с Унгария, с Сърбия, е с една държава членка и с друга, която не е. Имахме трудности е, да осъществим сътрудничеството, особено що се отнася до координацията. Нещо, което е важно във връзка с услугите. Когато, макар и рядко, пътувам с кола от Румъния за Брюксел, трябва да прекося 6 държави. Граници между тях на практика няма. Е, тази този обект, е, този предмет, който държа в ръката си, показва, че ние сме надскочили границите. Е, GSM-а, е, който ви показвам, говорим в дългосрочен аспект за един, единни тарифи в Европейския съюз. Аз живея на един километр от границата и много често се случва да телефонирам в роуминг, просто защото съм много близо до границата. Не винаги забелязвам, но аз всъщност говоря в друга мрежа, е, чуждестранна мрежа, което ми струва 8 до 10 пъти повече от националните тарифи. Това наистина ми се струва много абсурдно и странно. Необходимо е, е в краткосрочен аспект да разрешим този проблем. Благодаря ви, Катрин Берт. Благодаря, госпожо председател. Позволете, е, простете ми, че закъснях, бях на друго заседание. Може би сте повдигнали този въпрос преди да дойда, но като член на Европейския парламент, когато посетя мой избирателен район, винаги ме питат за източници на финансиране от Европейския съюз. Този въпрос идва както от местните е, власти, така и от други хора. И някои са на мнение, че е, първите опити са показали, че е един кошмар човек да се добере до такива средства и вече са престанали да се опитват. Тоест, аз а, мога да ви говоря за Обединеното кралство, където вече има някакъв опит с тези средства, а пък има държави, където няма такъв опит. И в крайна сметка, моят въпрос е следния. Този доклад всъщност се отнася до това, как са разходвани парите и какво сме постигнали чрез разходването им. Обаче, защо някои региони не участват за, не, не кандидатстват за финансиране? Шон Кели. Първо искам да изразя благодарност за изложението, което беше ясно и точно нещата, които се казаха, са много адекватни. Ще говоря само за един аспект, а именно телекомуникациите. Каза се, че в наши дни по-скоро трябва да пренасяме и придвижваме информация, отколкото хора. И картата, която виждаме на страница 78 в а, разпечатката на доклада, всъщност ме кара да се безпокоя защото в диаграмите за телекомуникациите, за транспорта и социалната инфраструктура наблюдавам почти пълна идентичност и най-вече липсата на широко лентов достъп до интернет, особено в Европейския съюз 12, е Франция, Италия, Испания, Ирландия. А по-нататък в Северна Европа има по-голям напредък в тази насока. Дали, чудя се, не е необходимо да поставим приоритет върху широко лентовия достъп до интернет, там да се фокусираме и да успеем да го доведем до някакво равнище. Там да сложим приоритета, защото ако там постигнем напредък, това определено ще се отрази върху качеството на живот на държавите членки. А в стратегията Европа 2020 се говори за а, нови знания, нови умения и така нататък. Тоест има и социално измерение. Искам да кажа, че чрез подобряване на телекомуникациите може да се постигне много с оглед на създаване на работни места, подобряване качеството на живот и така нататък. И като гледам тези диаграми, мога да кажа, че е доста разочароващо, че равнището на телекомуникациите все още е толкова ниско. Вие самия казахте, че в Америка има по-високо равнище, което е постигнато. И смятам, че с оглед на способност, която целим да постигнем, трябва да подобрим нещата там. Благодаря ви. Аз също имам един въпрос и евентуално един коментар. Разбирам, че използвате две ключови думи във връзка с структурите фондове, но когато говорите за политиката за сближаване, стойността на структурните фондове в този смисъл е не толкова самото финансиране, а, а включва и механизма, който се предлага чрез а, структурната, чрез политиката на сближаване и предоставянето на социални услуги всъщност се улеснява чрез прилагането на този механизъм, близост с гражданите, подобрено управление и така нататък и все пак се включва и е, изготвянето, кандидатстването с проекти и тяхното изпълнение, като функционалните аспекти на тази политика на сближаване също е от голямо значение. Според мен целта тук е да се покаже, че става въпрос не само за а, чисто финансиране, предоставяне на средства, а че има и едно по-общо европейско измерение, което е от значение и очевидно структурните фондове допринасят за едно от измеренията на европейския социален модел. Сега, споменаваме ефективност и ефикасност на политиката за сближаване чрез лежнични инструменти. Също така знаем, че има бариери пред тази ефективност и ефикасност на тези средства, които бариери се появяват от други дейности в рамките на Европейския съюз, но такива бариери продължават да съществуват в рамките на вътрешния пазар. И затрудняват пълното използване на, е, на кохезионната политика с оглед представяне на услуги от общ интерес. Та, моят въпрос е, дали вие сте разгледали и тези бариери, които все още изобилстват в е, общия пазар на общността, и пречат на добро, максимално доброто предлагане на услуги от общ интерес. Много примери има за болници, които не могат да се а, използват от, страни, от двете страни на границата или пък а, пожарогасителни екипи и така нататък, защото има бариери, които все още не са премахнати. Предполагам, че това въжи и за всички видове услуги от общ интерес. Винаги има някаква бариера, която при липсата на трансгранично сътрудничество затруднява координацията. И още един въпрос относно качеството на тези услуги от общ интерес, които можем да представяме. Множество технологични промени настъпват също и в начините, по които можем да предоставяме такива услуги. В смисъл качество, достъпност на тези услуги бих искала да попитам дали всъщност сте разгледали и ролята на технологиите за промяната на инструментите за предоставяне на услуги от общ интерес защото са в бъдеще политиката на сближаване би могла да подтикне към промяна в качеството на тези услуги чрез поставяне на определени условия. Примерно прилагане на този принцип за условност, за достъпа до финансиране в зависимост от методите, които се използват за предоставянето на тези услуги. Не знам дали сте е, мислили, дали сте включили и този аспект във вашия доклад. Не знам, не виждам други колеги да а, е, желаят думата, така че ако желаете да отговорите на казаното до тук, заповядайте. My, my of... Колегите ми предоставиха пълни правомощия, включително и да правя грешки. Така че аз ще отговаря. Някои от въпросите, които чухме, всъщност излизат извън обхвата на самото проучване. Ще започна с важния въпрос за националните традиции, които бих свързал с последния коментар, направен от госпожа Хюбнер. Да, При услугите от общ интерес имаме и различни национални традиции и законови пречки. Ще се върна към примера за електронното сътрудничество в прибалтийските държави между болници в някои от северните страни. Ам, Швеция, Норвегия и някои от новите държави членки, Литва и Латвия конкретно. Чудото, което наблюдаваме там, е, че те са успели да направят а, така, че да преодолеят своите проблеми. И ще ви кажа какви проблеми имам предвид. Ако има законови разпоредби, които забраняват на един лекар от Литва да диагностицира пациент, който е в Дания, нямаше да може да се обменят електронно а, данните от изследванията, направени от радиолозите, за да може да се а, изготви диагнозата. Ето, това е един проблем и вижте, споменатите държави са идентифицирали този проблем и са го преодолели. Как? Без да правят някакви съществени промени в законодателството, а с конкретни споразумения между здравните власти. И е проработила тази схема. Тя е всъщност иллюстрация за един от възможните пътища, иллюстрация за подход отдолу нагоре. Този подход включва следното. Кохезионната политика предлага финансови стимули, за да се постигне нещо – и дава възможност на хората да се опитат да нагодят едни към други своите традиции. Тук ясно виждам диапазон за прилагане на политиката на сближаване, а структурните фондове ги виждам като лабораторията, която ще съчетае, ще спои заедно всички тези национални традиции а в контекста на еволюцията в обширното европейско пространство, може би след десетилетия ще успеем да издържим а, а, теста за стрес, за натиск и ще успеем да постигнем едно по-отворено общество. Все пак, не смятам, че всичко може да се а, управлява успешно чрез подхода отдолу нагоре. И, имайки предвид това, смятам, че все още има една липсваща брънка между някои политики на Европейския съюз. Например, политиката на сближаване и политиките в други области. Примерът с телекомуникациите и конкретният пример с роуминга всъщност е идеалният пример. Вероятно знаете, че комисията в един определен момент взе много важно решение за роуминга, защото установихме, че след приемането на няколко директиви за отварянето на този пазар – за мобилни телефонни услуги. Стана точно това, което вече описахме. А пък преди това, по едно решение на комисията, таксите начисляване от е, операторите е, при всяко пресичане на граница – бяха неограничени. И в един момент комисията взе едно определено, едно решение да се прила отгоре надолу, не да премахне всички различия, а просто да сложи един таван на таксите, за да може да защити потребителя. Как това има общо с нашата дискусия за политиката на сближаване? Отчитам факта, че трябва да има място, но чудя се кое място е по-добро, коя институция е най- е, най-добре поставена, ако не Европейския парламент, да разработи общи виждания по някои от тези важни въпроси и да се опита да съчетае политиката на сближаване с други политики на комисията. Както казах в началото, понякога ме поразява това, че Генерална дирекция вътрешен пазар води много ограничен диалог с Генерална дирекция регионална политика. Въпреки, че политиката на сближаването в някои случаи подпомага капиталовите инвестиции на унези предприятия, които се контролират от Генерална дирекция вътрешен пазар. Така че би било от самото начало различните области, различните служби, управляващи фондовете, да водят по-добър диалог особено по отношение на, на резултатите, към които се странят. Преди да се предоставят парите, а след това трябва да се провери дали тези пари не се използват за защита на рентите Разбира се, всички процедури, свързани с обществените търгове, трябва да се а, спазват. Но става дума за истинското съдържание по въпросите за answer all the comments. I'm very grateful for Uh, this lively discussion. I, I would just pick up. Не мога да отговоря на всички въпроси, повдигнати в тази оживена дискусия. Ще спра само на няколко въпроса. Един от въпросите, които според мен е, са много важни, е връзката между финансовата криза и услугите от общ интерес в контекста на политиката на сближаването – това е въпрос, който не е обхванат в проучването, но бих призовал вашата комисия да помисли за въздействието на кризата. Как как, е, как да се избегне е, риска за цялата политика. Не само заради е, съкръщаването на средства, а и поради липсата на съфинансиране от националните средства. Също така е поради наличието на риска, че рисковете, които ще се предлагат и одобряват, няма да изпълняват приоритети на политиката, а ще са насочени към финансови приоритети. Проектите, за които финансирането е по-лесно, т.е. проекти от финансовия сектор, ще получат приоритет. Дори и тогава, когато има други структурни проблеми, които поради по-трудното финансиране от частния сектор да бъдат е, отложени от държавите членки. Това е въпрос е, на е, насочване на процеса от страна на институциите. Целта е финансовите пакети да бъдат е, използвани по такъв е, начин, че е, да не се заобикалят истинските цели на политиката на сближаване, като се изразходва средствата за други цели. Имаше един въпрос за това, че за местните власти е кошмарата Получа достъп до средства. Това не е въпрос, който се разглежда в доклада, но нека да кажа нещо свързано с друг въпрос, който повдигнах в началото на изложението. Очевидно е, че Ако бъдещето на политиката на сближаване се основава на местна и регионална инициатива, така че да не се прехвърлят просто при от националния бюджет в европейския, после обратно в националния, трябва да вземем предвид едно по-творческо минало едно платворч, един потворчески подход в миналото, когато се привличаше и местната общност. Аз мисля, че подкрепата на местните власти, за да получат достъп до средства за проекти, които действително са им необходими, трябва да залегне в регламентите. Очевидно е, че администраторите на големите градове и богатите региони, които изпитват по-малка нужда от подкрепа, са в по-голяма степен способни да осъществят бюрократичния процес. Така че аз бих препоръчал да се измислят нови начини за диалог с кметовете на малките села в Румъния или Южна Италия и да, се, и да им се помогне да превърнат своите идеи в проекти. Последният ми коментар е свързан с, с взаимоотношението, посочено от госпожа Хюбнер, аз мисля, че тя е показала, че може, тя показала, че а, мисли по този въпрос, особено в областта на услугите от общ интерес. Аз като европейски гражданин много бих искал това да бъде в още, още по-голяма степен политика и в по-малка степен на разпределение на средства. Благодаря. Председателката, благодаря ви. От малцината останали в залата, благодарим ви за изложението, благодарим ви за извършната работа. Искам да изразя благодарности за всички колеги, експерти, които работиха с вас. Проучването е особено полезно за нас в контекста на дискусията за бъдещето и приоритетите на бъдещата политика на сближаване. Убедена съм, че през следващите месеци често ще ползваме проучването. С това искам да приключа тази точка от дневния ред. Остана още само една точка. Датата на следващото заседание 26 е и 27 януари и с това а, обявявам заседанието за закрито. Благодаря ви за присъствието. Благодаря и на преводачите.